Good afternoon, everybody. I think that... Добър ден на всички. Можем да започваме. В този слънчев светове тази така приятна среща. За първи път ще бъда председател на Комисията по заетост. Ще се радвам да председателствам. Изключителна чест е за мен. Радвам се да видя толкова много симпатични, усмихнати хора в залата. Включително преводачите. Те през цялото време се усмихват. Много мило от ваша страна. И така, пристъпваме към днешния дневния ред. Първо искам да попитам, има ли възражения по адрес на дневния ред. Ако няма такива, смятаме дневния ред за прият. Голяма чест е за мен да ви а, съобщя следното а, нещо, а именно какъв е езиковия режим днес. можете да говорите и да слушате на всички езици, освен на малтийски. И едно много а, приятно съобщение. Радвам се да приветстваме седните нови членове на комисията. Андрена Боксор от Унгария, Мириам Лексман от Словакия, Елен Фрицон – от Швеция. Също така Доминик Билд от Франция. И накрая, но не по важност, Маргарита Делаписа Карион от Испания. Много се надявам, че ще се включат конструктивно в нашата работа за бъдеще. По дневен ред следва да одобрим протокол от предходното заседание. След което ще пристъпим към доклада на Eurofound за бедността сред работещите в Европейския съюз. В тази връзка, добър ден на нашите гости от Eurofound. За нас винаги е голямо удоволствие да ни бъдете на гости както и да ни запознавате с вашата работа. Приветствам в нашата зала госпожа Дафне Арент. Тя е менеджер, старши менеджер по изследванията в отдел социални политики в Еврофаунд. Тя ще ни представи последните развития, свързани с бедността сред работещите след финансовата криза през 2008 година ще чуем също така и какви са последиците за социалната ситуация а, при европейците. Това, което ще чуете е продължение на представянето на доклада от 2017 година на Еврофаунд, но също така днес ще има и актуализирана информация от 2018 година, специално включена а, с цел нашето заседание. Имате 10 минути за презентацията, след което ще има въпроси и отговори. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Искам и аз да кажа, че за мен е голяма чест да бъда тук, както и да представям Eurofound. Радвам се, че имам възможността да представя нашата работа по а, отношение на бедността сред работещите. Над 20 милиона души работят в Европейския съюз в домакинства, чието а, доход, разполагаем доход е под а, праговете. Защо ви казвам това? Защото като част от стратегията 2020 Европейския съюз а, възнамерява да а, извади от рисковата група тези 20 милиона – бедността сред работещите наистина заслужава интереса на политиците и не е достатъчно на такива хора да се осигурят просто работни места. Те трябва да са качествени, добре платени работни места и тези хора трябва да се радват на социална защита и социални права. Това е като цяло рамката, която смятам, че е съвсем адекватна. Ще стане дума за нея отново в края на моето изказване. От 2010 година следим данните по отношение на бедността сред работещите. През 2017 излязохме с доклад, който беше продължение на един предходен доклад, който пък изследваше как се а, разви бедността сред работещите а, след финансовата криза. Какво направихме за днес? По ваша молба актуализирахме числата, така че Към цифрите от 2014, които фигурираха в доклада от 2017 година, вече сме добавили и цифрите от 2018. На единия слайд, който сега виждате, виждате основните ни констатации. Може би е добре да кажа, че в този доклад сме разгледали конкретно социалното положение на онези, които живеят в домакинства, засегнати от бедността сред работещите. Днес аз ще говоря за положението, в частност на бедните работещи, които са в по-конкретни ситуации, например такива, които работят по-часово, които са принудени да работят на намалено работно време, хора, които са на времени договори и самонаетите. Това са групите, които явно са изложени на най-голям риск. Но нека да видим най-напред какви са факторите, които водят до тази бедност сред работещите – на този а, слайд виждате, че а, сред тези фактори са ниските почасови ставки. Трябва да кажем, че това рядко всъщност е а, причината на бедност сред работещите но все пак е съществен фактор. Той много увеличава риска за бедност сред работещите. Защо се получава така? защото а, рискът се повишава от а, това, че а, тези хора имат да издържат а, други зависимо от тях лица в домакинството. Това съответно обяснява и защо самотните родители са още по-изложени на риск. Както знаете, в такива домакинства те са единствените, които носят, носят някакъв доход. Тоест, при а, домакинство с един родител и на даден брой деца, риска е по-висок, отколкото с двама родители същия брой деца. Друга причина това е ниски интензитет на економическа дейност в домакинството. Това повишава риска. Високата нужда на домакинството също а, води до повишен риск. Това означава, примерно, по-голям брой деца и зависими лица. Вече споменах а, самотните родители, големите домакинства, където има трима родители или повече деца. Например, а, ситуация, в която двама души като семейство живеят с родителите си. Друга рискова група това са а, хората, които работят по часово и са принудени да работят на а, намалено работно време. Ще започна сега с а, преглед на бедността сред работещите. Както казах, имаме актуални данни от 2018 година. Не се е променила особено ситуацията. 9,4% е цифрата към момента за целия Европейски съюз. Тоест, един на всеки 10 работници е изложен на риск от бедност. Има обаче големи различия между отделните държави членки. На тази графика можете да видите какви са промените между 2007, и 2014 и 2018 година. В е, няколко от държавите става дума за 2017-2018. Виждате, как стои графиката през трите години. При някои държави тенденциите са по-ясно очертани, отколкото при други. В Люксембург е отделен случай. Ще стане дума за него малко по-късно. Там а, все пак имаме а, прекалено много чуждестранни работници, които работят в търговията на дребно, в а, а, хотелската индустрия и а, други подобни индустрии за минимални заплати. Важно е също така да се спомене, че като цяло в Люксембург има много висок процент чуждестранни работници и затова нещата изглеждат по този начин там. Друг интересен случай, това е Румъния. Там все още стойностите са най-високи. Същевременно виждаме, че 2016 година процентът на изложените на риск започва да спада – в същото време обаче в селските райони няма а, равноправие по отношение на възможностите за работа, има разлика и в образованието и това води до структурни а, различия по отношение на заетостта. В Франция, Германия, Нидерландия, Австрия, в подобни държави колективното договаряне е в силна позиция, така че се виждат сравнително нисък процент изложени на риск. Това обаче не въжи, когато става дума за хора, работещи нетипични форми на заетост. Тоест, пазарът е в състояние да защити наетите на пълно работно време, но не до там, когато става дума за хора извън постоянна заетост. Така, нека да погледнем сега как стоят нещата, когато хората работят на различни видове договори. Хората на пълно работно време и на постоянен договор са най-малко изложени на риск от бедност сред работещите. Както виждате, тук има 7 графики трябва да знаете, че разликата между почасово и пълно работно време и а, принудително намалено работно време и доброволно намалено работно време е важна. При а, принудително намаленото работно време и временните договори, очевидно ситуацията не е благоприятна, защото работещите имат желание да работят повече, но по някаква причина не са в състояние да намерят по-големи възможности. Принудително а, намаленото работно време е а, много високо рисков фактор. Трябва да кажем, че а, при безработните, а, разбира се, а, риска е най-висок, но а, 30% в този случай при хората, които работят на принудително намалено работно време, също е много висок процент. При а, временните договори хората са ангажирани само за определен период и това също води до голям риск, по-висок риск, отколкото при хората с постоянен договор. И накрая имаме самонаетите. При тях случай е по-сложен. Ще стане дума по-подробно малко по-късно за тях. В тази група, между другото, се включват и сезонните работници в селското стопанство. Нека да кажа и още нещо. А, почасово работещите и временно наетите са а, много а, широко разпространени напоследък в а, определени групи и това обяснява защо а, рискът е по-висок при тях. Какво можем да кажем за почасово работещите? Виждате, че а, между отделните страни има големи различия. А, става въпрос за а, разлика от 4% Дания от единия край и 42% в а, България. В а, някои случаи, в някои държави риска е дори по-висок, отколкото а, при наетите а, на пълно работно време. Има държави, при които, разбира се, нещата изглеждат по подобен начин. Защо? се случва това. Важно е да знаем как се дефинира и замерва бедността сред работещите. Видяхте на предходния слайд вече графики, които а, са изчислени на базата на EU Silk, статистическите данни за доходите и условията – на живот. Тоест, тук става дума за хора, които работят по-малко от 7 месеца на година а, и взимаме предвид дохода на домакинствата също така на тези хора, като а, отчетени са онези лица, при които въпросният доход на домакинството е по-нисък от 60% от медианния доход за Европейския съюз. Това са хората, които смятаме за изложени на риск. Като цяло съставът на домакинството е изключително важен, когато разглеждаме бедността сред работещите. В държави като Нидерландия, например, много често а, забелязваме, че почасово работещите не са онези, които носят най-съществен доход в домакинството, т.е. те често не са изложени на бедност. И така, да се върнем към почасово работещите. Като цяло те а, са изложени на по-висок риск. А, в а, някои държави а, това се комбинира с други фактори, като например ниски заплати, нестабилни работни места, а, статуса им на единствените носещи доход в семейството. да погледнем сега у нези, които работят принудително на намалено работно време. На първо място, а, нека да отбележим, че поради финансовата криза имаше свиване на заетостта и голямо увеличение на а, въпросната група. С други думи, когато няма възможности за работа, хората често са принудени да приемат работа на намалено работно време, въпреки че предпочитат да работят на пълно работно време. Ето за това казвам, че само да включим хората в трудовия пазар не е достатъчно. Важно е също така да видим каква работа работят тези хора. Принудителното намалено работно време е явление, което все по-често се среща от кризата насам. В някои държави повече, отколкото други, например, повече от 10% в рисковите група. 13% в Чехия, почти 80% виждаме в Румъния. Броят на хората в Румъния, които са наети принудително на непълно работно време, почти два пъти колкото средните стойности за Европейския съюз. Нека да погледнем сега временно а, заетите. В различните държави а, изключително различно изглеждат нещата. В България, например, се наблюдава голям спад, както и в Испания. Има обаче увеличение на тази група временно работещи в Люксембург, в Латвия и в Австрия. което ни води до а, ситуацията на самонаетите. Както казах, те са изключително сложна група. Причините са няколко. На първо място трябва да имаме предвид а, самодекларираните данни, а, които може би водят до изкривяване и до над, надценяване в определени ситуации в някои държави. Допълнително а, помага да се разгледа също така и а, положението с материалните лишения, с реалните условия на живот в тази група. В а, някои държави процентът на бедност сред работещите е много по-висок от процента на хора изложени на материални лишения. Това са страни като Дания, например. Там проблема с бедност сред работещите опира предимно до дохода. Тоест, доходът е нисък, но като цяло хората живеят нормално. Няма материални лишения. Румъния обаче е един друг случай. Тук а, също положението е интересно, защото а, селското стопанство оказва голямо влияние и има много сезонни работници. Именно за това виждаме а, такива високи стойности при тях на тази графика. Това ви дава представа каква е, каква е, какво е положението при различните видове заетост и различните видове, видове договори. А сега нека да поговорим за това какво може да се направи, за да ограничим бедността сред работещите? Какви биха били ефективните мерки? Често се а, спрягат три потенциални а, действия. Минималните заплати, за които ще стане дума отново след малко, социалното подпомагане и помощта по отношение на жилищното настаняване за хора, които са, живеят под прага на бедността и непреките мерки – това са мерки, които индиректно влияят на доходите. Например, допълнителна работа, която е обусловена от грижи за децата, по-добри работни места, благодарение на подобрени умения квалификации и така нататък. През 2017 година проведохме едно проучване и установихме, че много често фокусът не пада върху такива непреки мерки, а напротив. Политиките в това отношение обаче показват, че те могат да бъдат доста ефективни и трябва да бъдат взети предвид. Втората точка тук е изключително важна. Ще ви я прочета и се надявам това да ви помогне да разберете ситуацията по-добре. Индивидите и домакинствата живеят заедно и а, недостатъците могат да се натрупват а, по, в, по, в, в времето но разбира се, има значение каква е институционалната рамка на държавата, какви са политиките, услугите, които предоставят те, доколко са достъпни и доколко са налични. Всичко това влияе на бедността сред работещите. Да поговорим сега за минималната заплата. Благодарение на нашите изследвания, вече знаем, че в едно домакинство често а, доход на едно лице предпазва него от бедност, но не достига да бъдат всички извадени от рисковата група. Тоест, много често един човек работи в семейството или в домакинството, но има много а, лица, които зависят от него, което би означавало, че за да не изпадне в бедност цялото семейство, минималната заплата трябва да бъде доста висока. Какъв обаче е проблема с минималната заплата и бедността сред работещите? Фактът, че много от нископлатените хора не са бедни. Много често Вторият по големина доход в семейството би трябвало да бъде в рисковата група, но де-факто не е, защото в същото домакинство има и по-голям доход. И още нещо, което е важно да се знае за минималната заплата. Към момента тя е мярка, която може да се е, използва по отношение на хората на заплата, но не се прилага, неприложима е към другите форми на, заед, на заетост, нетипичните форми на заетост. И още нещо, по което е, в момента все още работим. Много често в държавите членки колективното договаряне помага, но то не покрива всички сектори, т.е. не се достига до всички, които имат нужда от помощ с тази конкретна мярка. Времето ми започва да изтича, затова направо ще премина към пулките, които можем да извлечем от данните хората, които работят на временен трудов договор, по часово или пък на принудително намалено работно време, както и самонаетите, са изложени на много по-голям риск от бедност. Именно за това е много важно да се а, помисли за справедлива социална защита за тези хора в по-нетипична форма на заетост. Например, схеми за заменяне на дохода при временно заетите. Много е важно също така да се взима предвид каква е ситуацията в конкретното домакинство и какви са различните видове домакинства. Разбира се, адекватната минимална заплата е изключително важна в всяка система за социална защита – а, но може би е по-адекватно да се мислят политики за минимален доход на домакинства. Така а, ще а, бъде отразено по-добре, ще бъдат отразени по-добре нуждите на хората в рисковите групи. И накрая, необходимо е да а, имаме предвид, че тук говорим за относителна бедност и трябва да се вземе предвид абсолютната бедност, която включва и материални е, лишения. Какво можем да кажем за политиките? Някои твърдят, че трябва да се вземат препоръките на комисията от 2013 година за инвестиции в децата и а, а, разбиването на цикъла на ощетените. Ние смятаме, че а, фокусът върху бедността сред работещите е нещо, което а, трябва да се разгледа в този смисъл, защото има връзка между а, семействата, в които живеят а, бедни деца и а, проблема с бедността сред работещите. И това също е свързано с, с социалния стълб и правата на децата да бъдат защитени от бедност. За нас този стълб е полезна рамка. Той е ключов принцип, на базата на който трябва да се работи. Благодаря ви. Of course, applause. Thank you. You came from the... Благодаря. И сега ще дам думата на членовете на комисията, които искат да се изкажат. Може да започнем с координаторите. Ако искате думата, ако не, те не искат думата, виждам тук моята съпредседателка. Е, имате думата. Благодаря. Много благодаря за вашия доклад и е, за подробностите, които изложихте. Имам два въпроса. Намирате ли обещаващи практики в страните членки, които могат да бъдат възприяти? И второ, нещо, което споменахте. Нещо да ни кажете за различията при, между мъжете и жените. А също така има ли някои индикатори, свързани с психическото здраве сред бедността, сред работещите? Благодаря. Денис, е, искаш ли думата? Не. От групата на социалистите. Да, господин Ангел. Благодаря за доклада. Имам два въпроса каква част от разполагаемия от дохода се а, отива за а, осигуряване на жилище? А, и, примерно в Люксембург, където заплатите са високи, и, и там има а, бедност сред работещите. А, интересно би било да знаем в различните страни какъв процент от а, доходът отива за найеми или пък за изплащане на жилището а също така е интересно да се знае какви данъци плащат бедните работещи и как влияе данъчната политика върху бедността сред работещите. Благодаря. От АИДЕ няма други. Да. Имате думата. А, а, благодаря, ще говоря на френски. Бих искала да знам. А, Можете ли да ни кажете каква е, какъв е дълът на бедните след работещите между самонаетите и онези, които работят чрез интернет платформи? Имате ли някакъв процент за това колко са бедните сред тези категории работещи? Благодаря за въпроса. Госпожа Лизи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа докладчика. Бих искал да попитам следното. Имате ли информация по отношение на връзката между тези цифри и хората с увреждания? Защото знаем, че някои от тези хора често се сблъскват с трудности, когато си търсят работа и как се отразява това върху техните доходи. Госпожа Ослам Демирел. Благодаря ви, господин председател. Напред бих искал да благодаря за презентацията и многото данни, които ни представихте. Бих искала да започна с а, един като коментар. Бих искала да стане ясно за какво говорим тук. Говорим за хората, че, за факта, че хората са бедни или са заплашени от бедност, въпреки че работят част от тях а, на пълно работно време, други работят а, на, на непълно работно време, но често принудително. И това за мен е скандално. Говорим за Европа, често като говорим за Европейския съюз, говорим за социалната държава и за благоденствието на живеещите на континента. Едновременно с това говорим за фактът, че все повече хора в Европа работят и не могат да се издържат с доходите си. И аз като бивш синикален на ДС държа да отбележа, че за мен това е напълно неприемливо. Особено тежко засегнати са жените. Казахте, че предпочитате да се използва прихода на домакинството като отправна точка, но аз смятам, че не, бива да се прекалява с тази разлика, защото знаете, че хората, които пече, имат по-низки доходи по време на периода на заетост, ще имат и по низк пенсия след края на активният си период. Все повече работи за този проблем, така че не бива общият доход на домакинството да е причина да подценяваме проблема с ниските доходи на жените. И споменахте също така и нетипичните форми на заетост, споменахте фалшивата самозаетост. За какво друго видове нетипични видове заетост говорите, други категории, които са особено тежко засегнати от опасността да попаднат в категорията бедни сред работещите. Какви са взаимоотношенията с, на големи компании, с техните подиспълнители, например? Имате ли конкретни данни? Много бих се поинтересувал да се запозная с тях, ако разполагате с такива. И също така, дали създаването на вътрешният пазар по някакъв начин е имал последици за влушаването на положението на пазара на труда в отделни държави. Членки аз идвам от а, а, Германия и а, в Германия в, от 2000 година насам бяха намалени социалните и трудови права на европейските граждани, тъй наречен предполагаемо по причини за спазване на правилата на свободната конкуренция на вътрешния пазар. Знам, че в много други държави членки те наречената тройка наложи също много силни ограничения на социалните права и тези проблеми трябва да се разрешат. Споменахте минималната работна заплата. Няма да се най-накрая да обсъдим тази тема и тук в Европейския парламент и Европейската комисия да се вземе по-сериозно с темата. И а, не знам дали сте съгласни с а, а, предложението на профсъюзите минималната платна заплата да се определи на 68% от средната заплата в съответната държава. Така че да, може да говорим с минимална заплата и говорим за други такива мерки, но преди всичко трябва да се зададе въпросът за колективното твърдо, трудово договаряне. Трябва да имаме ясна представа колко са хората, които работят в Европейския съюз и които работят в рамките на секторите, които има колективно трудово договаряне. Защото всички, които са извън тази категория, един ден могат да бъдат заплашени и да живеят като бедни работещи. Благодаря за въпроса. И сега, ако няма други въпроси, ще дам думата на това Холмс Гринал. Съжалявам за произношението. Ще се опитам следващия път по-добре да го науча да го произнасям. Най-напред, мисля, че трябва да поздравим Юрофон за този много навременен доклад все още размишляваме как е, да постигнем повече качествени работни места в Европа, за да може да елиминираме бедността сред работниците и да помогнем на, на социалното сближаване, да постигнем също така и устойчиво економическо възстановяване. Тук сме сблъскваме с сериозни социални проблеми, елиминирането, премахването на бедността при децата. А, разбира се, нещата са различни в различните страни членки. И а, превенцията трябва да бъде част от а, нашата политика в борбата с бедността в целият Европейски съюз. Един на всеки 10 работници в Европа са застрашени от бедност, но Независимо от това, в програмата на комисията за тази година не се споменава борбата с бедността или детската бедност. И, а, а, значи, трябва да намалим броя на тези, които са уязвими и застрашени от а, бедност. Намирането на работа не винаги е достатъчно да, да се избегне бедността. Виждаме това ясно от данните, изнесени в доклада. Затова, какви мерки предвиждате, например, за да има по-гъвкави програми за работа, да се осигуряват жилища на работници с деца? Как смятате, че тези мерки могат да помогнат за преодоляване на бедността сред работещите? Председателят. Имаме време, можете и по-бавничко да говорите, защото имаме достатъчно време. Не знам сега госпожа Бишеп дали ще иска думата, но господин Даниелсън иска думата. Имате думата, господин Даниелсън. Благодаря. Ще се опитам да бъда, да говоря много бавно. Благодаря ви за изложението, за бедността сред работещите и особено за ударението, което поставите върху нетипичните работни, работи. Разбира се, всички искаме да преодолеем ведността срещу работещите, но когато погледнем нетипичните работни места, виждаме, че тук е необходима политическа подкрепа. Също се отнася и за хората, които не по свое желание работят, но не пълно работно време. Правителството в Швеция иска да даде правото на всеки, които искат да работят на пълно работно време, да имат това право. Но виждаме, че преди всичко все още това са жени, които работят в публичния сектор. Не можем да обвиняваме политиците следователно. Виждаме увеличаване на броя на самонаетите, делът на самонаетите. Това е като че ли една съвременна форма на заетост. И същото въжи и за различни форми на временни договори, които също така като че ли се насърчават от политиците. Различно е положението при нетипичните работни места. Въпросът ми е каква европейска политика трябва да препоръкате, за да може да противостоим, да се предотвратят тези тенденции? Защото за да решим проблема с бедността сред работещите, необходимо е все по-голям по- голям брой работещи да имат стандартни работни места на пълно време. Председателя, има ли други забележки? Да, господин Писларю. Благодаря. Благодаря за доклада. Един от въпросите, които имам, е свързан с един от вашите слайдове, където бяха показани предлаганите решения. Очевидно съществува тенденция да прилагаме решения, които са а, така по-обичайни. Например, увеличаване на минималната работна заплата, а, намаляване на нетипичните а, договори. Но има редица страни, а, а, които прилаг... разглеждат и други възможности. Обучение по време на целия живот, а, а, преподготовка, придобиване на нови имения, умения, всичко това може да помогне. Вие е, не, като че ли не споменахте много от тези възможности, но бих искал да попитам нещо, което и колегите попитаха във връзка с предлаганата политика и предлаганите решения. Какви са така, главните политически решения, които биха могли да подобрят положението с бедността сред работещите? Председателят, благодаря и накрая. Колегата Бишоп, имате думата. Много кратък въпрос. И какви са препоръките, които могат да бъдат направени? Като се имат предвид противоречието от една страна в политиката на Европейския съюз и препоръките за економически реформи, които които често водят до увеличаването на бедността сред работещите. И от друга страна, когато става дума за социална политика, на която често поставяме ударението, как бихме могли да имаме по-добра европейска економическа политика и как структурните реформи могат да вземат предвид намаляване на бедността сред работещите. Благодаря, колеги, за вашите извънредно интересни въпроси. Имате думата за отговори. И имате 14 минути за отговори. Благодаря. Аз ще се постарая да отговоря колкото може, на, на колкото може повече от тези важни въпроси, които бяха зададени. А, ще се опитам да отговарям в, в пореда, по който бяха зададени. А някои от въпросите, разбира се, бяха по същество еднакви. В Юрофонд е, се опитваме да установим какво е положението в отделните страни членки и да анализираме и си обясним защо в някои от тези страни има по-висока бедност сред работещите. Също време, но трябва да признаем, че тази бедност е такава а, такова специфично и сложно явление, което често е свързано с а, институционните структури, така че е трудно така да намерим общо валидни решения. Например, е, жилищната криза е добър пример в това отношение. Това е проблем, който може да бъде решаван, като се осигурят е, е, достатъчен брой достъпни жилища в целият Европейски съюз. Дори в най- някои от най-богатите страни членки, като Люксембург, който беше споменат, например, скъпият живот води до това, че има много хора, които близо една четвърт от доходите им отиват за жилище. Значи, е, казах вече, не може да търсим общи, е, общо приложими решения. Необходимо е също така е, хората да имат необходимите умения, защото разбира се, бедността сред работещите е голям проблем, но има и не достатъчно квалифицирани работници в страни като Румъния и България. Виждаме, че има дефицит в това отношение. Но трябва да се а, възприемат решения конкретни за всяка отделна страна, отговарящи на нейната специфика. Аз се опитах а, с графики да покажа какво е положението в отделните страни. Но както казах в моето изложение, много важно е да се вземе предвид състава на домакинствата и какъв доход, какъв доход се нуждаят домакинствата, за да не са застрашени от бедност. Знаем, че жените са по-често застрашени от, от бедност, защото самотните майки Обикновено е, семействата с един родител, това са самотни майки. Когато погледнем делът на мъже и жени, може да се окаже, че при жените положението не е толкова лошо, защото когато са в домакинство, където те са вторият, който има доход, такова е положението, но винаги трябва да имаме предвид този аспект на нещата, разлиците между мъжете и жените. Беше зададен много подробен въпрос за това, кои всъщност са бедните и за какво говорим всъщност тук. Опитваме се да направим разбивка на работещите в Европейския съюз, като ги разпределим на различни групи. Онези, които работят на пълно работно време, са най-малко застрашени от бедност. А, интензитета на работата също зависи, колкото по-интензивна, колкото повече работите, толкова по-малко сте застрашени от бедност. А, кога става дума за пенсионерите, съществува бедност и сред тях. Това е нещо, което не е обхванато от нашия доклад, но е, Юрофонд активно се занимава с проблема за бедността сред пенсионерите. И възрастта за пенсиониране играе много голяма роля, голямо значение има. Включително и за жените, които имат по-малка пенсия поради по-малкия си трудов стаж. не си спомням какъв беше въпросът точно, но мисля, че трябва. Отговорът е, че трябва да има повече нормални типични работни места. Ако допуснем, че хората ще работят повече чрез интернет платформи, трябва да се запитаме дали всички е, имат еднаква нужда или еднакво право на социална защита. Защото няма значение дали работите на пълно работно време или работите само от време на време, или работите на няколко места. Каквото, каквото и да работите, какъв и да, е, той да е видът на вашата работа, трябва да ви се гарантира достатъчна социална защита и такава да бъде и нашата социална политика. Сега, за насърчаване на хората да работят, това е много важна превентивна мерка. Онези, които работят, са финансово по-добре осигурени, но не е въпроса само да работят хората, но въпросът е да имат достъп до качествена работа е, и е, да имат е, достъп до обучение и възможност за напредък в кариерата през целия си трудов живот. Сега данъчната система, това е част от социалният трансфер, така наречено. В много страни има системи, които където в данъчната система помага на бедните, като им прави данъчни, дава данъчни облегчения. Разбира се, зависи а, за коя страна става дума. А, мисля, че някои от тези въпроси, които бяха зададени, а, можем да разгледаме и да излезем със съответни препоръки или предложения. Благодаря, казва председателят. Ако няма други въпроси или забележки, искам да ви благодаря най-сърдечно за доклада и за отговорите. Това, са, това е тема, която в бъдеще ще трябва да обсъдим а, още по-задълбочено. Като бивш министър по, по, по въпросите на заедостта съм много, много ангажиран с проблемите на бедността и отношението на минималната работна заплата към нея. И се надявам, че ще имаме и други възможности да обсъдим задълбочено тези проблеми в бъдеще. Още веднъж ви благодаря. А сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. И така. Сега ще дам думата. Следващата точка от дневния ред. Това е проекто становище за предложението е за създаване на програма за подкрепа на реформите. Докладчик по това досие е господин Драдош Писларо от Обнови Европа. Ще дам думата първо на докладчика, за да изложи становището. Имате думата. Благодаря, господин председател. А, това, това е втора тема, която е също не по-малко интересна от предишната. Става дума за едно, едно досие, а, което а, а, проистича от нуждата от а, това, повече усилия от страна на Европа. Знаем, че имаме препоръките конкретни за страна по страна, като част от европейския семестър. А, и а, само една трета от тях, е, като че ли използвахме. Значи, тази програма, за която става дума, е предназначена, поне така бе замислена, през 2018 е, година, като едни широки рамки, преди всичко, които да помогнат на страните в техните структурни реформи. От друга страна, обръщаме специално внимание на значението да бъдат осъществени тези реформи, като осигурим стимули и съответните бюджетни средства. Какво е състоянието на нещата? Възниква въпроса, защо толкова сме се забавили с тази програма. Всичко започна през 2018 година. Както ще видите на диапозитивите, през септември 2018 година имаше Европейска среща на върха, която одобри първоначалните рамки на този бюджетен инструмент, наречен БИК, за бюджетен инструмент за конвергенция и конкурентоспособност. След това през юни и октомври имаше по-нататъчни средства през 2019, след това предложение на Европейската комисия. И а, след това от финландското председателство, като че ли не бе спусната една различна версия, която искам да ви представят, защото за нея става дума тук. Както виждате тук на тези, този слайд, първоначалното предложение на комисията се отнасяше така наречен за изпълнение на осъществяване на реформите. А, 17 милиарда и 5 милиарда за еврозоната и не еврозона, останалата от първоначалното предложение на комисията, въз основа на обсъждането за, на върха в ЕКФИН и в еврозоната, а, сега обаче имаме така съвсем различно състояние на нещата и съвсем различни инструменти. Както виждате, от една страна имаме големият бюджетен инструмент за конверенция и конкурентоспособност, който обръща главно внимание върху реформите е, и инвестициите е, в е, еврозоната и страните в РМ и след това страните извън еврозоната. Имаме друг инструмент, пак конвергенция и реформи в случая. И имаме също така и средства за техническа помощ за всички страни членки. Защо правя този увод, защото сега вече имаме становище по първоначалното предложение на комисията, Приемахто становище, такова имаме, но сега нещата са доста различни. Различни са, защото имаме сега пред себе си документът на финландското председателство. Значи в проекто становището какво сме направили всъщност? Представяме всичко като една част от един график. Още на 13 януари е направено това. Всички езикови версии бяха до 24 януари готови и в рамките на този график имаше срок за внасяне на изменения до 19 февруари. Аз няма много останало време за внасяне на измененията, но от 24 януари насам проектът можеше да бъде а, проучван. Значи сега след това ще разгледаме измененията, ще се опитаме да се съгласим по компромиси. 11-12, е, вероятно. Е. И след това, съгласно този график, на 29 април ще гласуваме в комисия на 27 и 28 след това. колеги, уважаеми гости, това, което имам да кажа по съдържанието, което предлагаме всъщност са 24 изменения, 13 в прембюла и останалите по същество. Най-напред в духа на работата на нашата комисия. Първо се спираме на Европейският стълб на социални права, социално приобщаване, достъп и качество до здравни услуги, работа и младежта. Защо това е важно? Защото това са най-важните теми, с които се занимава нашата комисия, когато става дума за структурни промени в европейското общество. И искаме да подчертаеме това, защото този социален стълб, както беше представен и от председателката на комисията, госпожа Фан ден Лайн, фактически е отразен в този стълб в това наше становище. Реформите не трябва да се разбират като реформи, които са свързани с кризата, за стремеж за намаляване на бедността и така нататък, ние смятаме, че за да се разбере този документ, трябва да мислим за реформите като такива, които дават достъп до възможности. Това са така наречените е, е, реформа на риска и портфейла за заетост. Другото, което е, е, е, правиме като, предлагаме като изменение, това е технологическото развитие да се съобрази с нуждите на пазара на труда. Трябва да имаме тук предвид на новите условия на работа и свързаните с тях бедност сред работещите. Друго предложение, което правим в едно предлагано изменение, това е особено в страните извън еврозоната, които да прилагат структурните реформи с цял конвергенция защото тук не става дума за нещо, което е факултативно. Става дума за задължение, вменено от договора, договорите, да се насърчава конвергенцията. И когато има а, прекалени дисбаланси, не са необходими структурни реформи, необходими съответните бюджетни средства, а, за да може да се а, реши този проблем. А, разбира се, съществува и проблема че структурните реформи са много важни за економическото и структурно а, сближаване. И затова подкрепяме а, системите, а, инструментите а, за този стълб, включително техническата помощ. А, много важно е так, също така да се говори. А, а за а, допустимостта а, в рамките на европейският семестър. Защото когато говорим за промените и европейският семестър, много важно е а, да обърнем внимание на социалните показатели в различните страни членки. И на последно, но не по важност, а, това е необходимостта да се насърчава страните, които искат да се възползват от програмата да се консултира с заинтересованите страни и съответните местни и регионални органи на властта и с гражданското общество. Това са основните теми, които исках да засегна, но още веднъж ще повторя. Нашите изменения се основават на първоначалното предложение на комисията, на принципите, които ние сме обсъждали в нашата комисия – какво е важно в случая? На 17 е, този месец ще има среща на Еврогрупата, на 20 ти има среща заседание на ЕКФИН и възоснова на техните е, е, решение ще оформим окончателната версия на документа. Тоест, това, което предлагаме в момента, като че ли не е съвсем окончателно, може да се промени до известна степен, и ще видим как ще изглежда в, в окончателната си в окончателния си вид. Благодаря много, че ми дадохте възможност да ви представя а, този документ. А, сигурен съм, че ще има въпроси. Ще бъда готов да им отговоря. А, това е възможност за членовете на комисията, а също така на съдокладчиците, на които ще, разбира се, ще дадем всичко, което бъде казано тук в Комисията по заедостта, за да го вземат предвид. Благодаря. Благодаря ви за много интересното изложение. Сега дам думи, думата на докладчиците в Сянка, преди комисията. И най-напред давам думата на Клара Добрев, тъй като Хосе Мануа Фернандо ще отсъства. Клара, имаш думата. Благодаря ви. Ще опитам да се изкажа възможно най-избито. Мисля, че всички споделяме общото усещане за разочарование от предложението за многодишна финансова рамка като цяло и по отношение на програмата за подкрепа и реформи. Смятам, че по някакъв начин трябва да изкажем спокойствата си. По-конкретно по относно програмата за Подкрепен на реформите. Като цяло съм съгласна с подхода на докладчика и бих искала да се спра на три аспекта, които според мен са особено важни. Ще внеса също така и няколко проекта изменения с цел засилване на позицията ни и внасяне на малко по-конкретни данни по тези три въпроса, които за мен са много важни. Първо е въвеждането на Европейския стъп за социалните права и засилване на социалното измерение като цяло. Смятам, че това ще бъде основната ни задача през сините няколко месеца, дори през едната година или две, и то в всички части на европейско, предложението на Европейската комисия в частност свързаните с а, МФР и програмата за подкрепа на реформите. Второ място за мен е много важно да се подчертае колко е важно мястото на, на консултациите с заинтересованите страни, в частност с социалните партньори. Бих искала още повече да се подчертае това измерение и да дадем правото на Европейската комисия да осъществява проверки дали действително са осъществени подобни консултации или просто са е отбелязано в формулярите, че са проведени такива, но на практика това не се е случило. Имаме много богат опит в Европейския съюз и всички знаем, че структурните реформи не могат да се осъществят без подкрепа на социалните партньори. В противен случай само ще се прехоса време и пари. И на трето място когато се говори за разпределяне на средствата между държавите и членки, трябва да се вземе правит не само красотата на населението, но и економическото равнище на развитие и изближаването също е много важен стълб, който би трябвало да бъде отразен и в тази програма. Така че, как, както казах, ще ви представя както измененията си до среда. И те ще се спрат тези основни три теми. Бих искала обаче да спомена и нещо, което е извън конкретната рамка си програма. Логиката, като стои за програмата за подкрепа на реформите е, като ще може да бъде задействана с, е, с, с искане от страна на държавите членки. когато се говори за конкретни проекти, е, организациите на градското общество и местните е, власти също са участници в проектите. Така че, когато има конкретни аспекти в е, препоръките, в социалните въпроси, в рамките на, специфична всяка държава препоръки, може всъщност да има така обща препоръка за държавите членки, на по политически причини правителството да не иска да предприеме тази а, стъпка. Ето защо трябва да дадем да има някаква възможност да се даде възможността на организацията на гражданското общество и на местните органи на самоуправление да направят стъпка напред, защото към това се стремим, към все по-интегриран и социално по-стабилен съюз. Така че бих искала да поставя темата за обсъждане когато има средства, които са заделени за държавите членки, те не биват да се прахосват. Знаем се какво трябва да се използват те въз основа на докладите и препоръките специфични на всяка държава и трябва да се намечи възможни начини тези средства да бъдат използвани целенасочени. Защото толкова тясно свързана с темата е и въпроса за сближаването. Знаем, че държавите членки са задължени да се присъединят към еврозоната това е ангажимента, който се поели с подписване на договора с присъединяване към Европейския съюз, но както знаем, по политически причини някои държави членки не искат да станат част на от еврозоната. Но пак казвам, щом има такова правно задължение за държавите членки, нека да дадем възможност на други участници, на други заинтересовани страни да изготвят проучвания или публични кампании за осведомяване на населението, които ще ни помогнат да постигнат общата ни цел, а именно еврото да се превърне в истинска основа и един валута за целият Европейски съюз. И накрая общият подход винаги е предварителното финансиране, но именно поради тези две, въпрос, тези две причини, които споменах, макар да излизат от тесният тясната рамка на там, като слушаме днес, може би все пак трябва да се, замисли, да се замислим дали и какви са нуждите правително финансиране по някои конкретни инициативи, ако искаме да достигнем до Организацията на градското общество и местните органи самоуправление. Много ви благодаря. Смятам, че действително предложението ви като цяло е много добро. Благодаря, Клара. Думата има Елена Лици. Благодаря ви. Господин председател, днес обсъждаме един проекторегламент, чиято цел е да се използват по възможно най-ефикасен начин средствата, които се отпускат за държавите членки, които искат да проведат е, структурни реформи. Според вас това предполага облегсмечаване на всички е, изисквания е, в рамките на пакта за стабилност и растеж, които изискват държавите членки да изпълнят всички препоръки на Европейската комисия по отношение на социалният и трудов пазар, като няколко пъти тези препоръки могат да имат подре... пагубни последици. Ще ви, ще дам конкретен пример с моята страна Италия, където все още прилагаме наложените от Европейската комисия мерки, прияти по време на правителството на Монти от през 2011-2011 година и по-късно през правителството на Ренци през 2015 година когато специфичните препоръки съвпадат и с препоръките дадени на Гърция за периода 2012-2013 година. Никъде обаче не се споменава положителна експост оценка на тези мерки, че просто защото такава не може да се направи. Целта на би трябвало да бъде подобряване на сближаването, създаване на работни места, насърчаване на инвестициите и на устойчивото развитие. Но ако такива са целите, Примерът с Италия е точно обратният. На Италия беше препоръчано да пристъпи към намаляване на сигурността за работещите, същото въжи и за Гърция. По всички тези причини нашата политическа група не смята, че е уместно Брюксел да диктува на държавите членки какви реформи трябва да осъществят като по този начин нарушава принципа на субсидиарност и накранява суверенитета на държавите членки. Държавите членки са единствените, които имат правомощи в областта на социалните въпроси и политиката на заетост. Също така всички правомощия в областта на финансовата политика и водната политика трябва да се върнат изцяло на равнището на държавите членки, за да могат те да насърчат растежа в дългосрочен план и да доведат до пълна заедност, като основната цел на нашата парламентарна комисия. Благодаря ви, дам думата на Ивана Купчинска. Благодаря, пани Преводничонце. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, бих искала да ви благодаря за амбициозното проекто становище. Благодаря на господин Пишлаго, който действително се опита да включи социалното измерение в програмата за структурни реформи, чрез включването на толкова важния за нас европейски стълб на социалните права. Бюджетът е заделен за провеждане на структурните реформи за периода до до на 2027 година 25 е милиарда евро. По отношение на пазара на труда, здравеопазването, образованието, опазването на околната среда. И безспорно тези средства ще допринесат до подобряване на положението в тези области в държавите членки. Получето становището с много голям интерес и смятам, че Тази програма за подкрепа на структурните реформи мога, може да допринесе за подобряване на социалният диалог в държавите членки, за оздравяване на системите социално осигуряване, борбата с бедността, социалното приобщаване, преквалификацията и допълнителната професионална квалификация на работещите, да допринесе за заближаване на системите за социално осигуряване и особено на системите за здравно осигуряване, което за мен е много важна тема. Смятам, че сближаването на системите за, здра... за здравеопазване трябва да бъдат основният е, ни е приоритет и да има приоритет по отношение при разпределението на бюджетните средства. Смятам, че трябва да сме много лаконични в коментарите си към това предложение и трябва да сме възможно най-прецизни в коментарите си. Знаете, че текста беше обект на многократни изменения и че междувременно беше създаден и новият бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Смятам, че някои от пакто изменения, които целят да направят текста по-ясен и прецизен, всъщност само го удължават ненужно и го правят по-неясен. Надявам се, че нашата политическа група ще може да подкрепи голяма част от пакто измененията. Ние също ще внесем проекта от името на ЕКР. Благодаря, Йоанна. Не виждам а, представител на зелените и докладчика в сянка Кира Мария Петър Хансен. В такъв случай давам думата на последния присъствие докладчик в сянка Сандра Перейра от е, ГУЕ. Благодаря ви, господин председател. Най-напред е, бих искала и аз да благодаря на своя ред на докладчика за предложеното от него пакто становище. Както виждате, по темата има доста различни позиции. Предложенията на Правно-Европейската комисия е откровенно нарушаване на суверенитета на държавите членки и на волята на народите. Нито преговорите в рамките на съвета, нито това проекто становище не променя по някакъв начин тази позиция. Програмата за подкрепа на реформите се основава на предложението направено от Германия, а именно налагането на тези структурни реформи във всяка една държава членка чрез отслабване на правата на трудащите се, либерализиране на трудовият пазар и други реформи, които противоречат на интересите на работниците и на гражданите ни като цяло. Те също така противоречат и на основната ни цел за економическо и териториално сближаване. Тази програма, е, предоставяща финансиране за реформите, предложени в рамките на европейския семестър, възоснова на специфичните за всяка държава препоръки, на практика означава, че Европейския съюз се намесва в вътрешните работи на държавите членки, а еврото и еврозоната далеч не са отговорът на проблемите, с които се сблъскват държавите членки на Европейския съюз. Тази е, финансова политика по никакъв начин няма да ни помогне да се справим с социалните проблеми в държавите членки. Ето защо бихме искали в професионалището да се спомене програмата за устойчиво развитие на ООН, е, принципът на демокрация и основни права. В противен случай програмата ще бъде недемократична и само ще навреди на социалните права на европейските граждани. Благодаря, Сандра. Някой иска ли да вземе думата от името на Европейската комисия? Да, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви за тази възможност да направим коментар от името на комисията. Не, напред, аз бих искала да поздравя на господин Бишуаро за много доброто разяснение какъв, на какъв етап сме в процеса, тъй като не беше лесен този процес промените, които предлага комисия, е, съвета, са много различни от първоначалното положение на Европейската комисия. Много трудно да се каже в момента с кой текст точно работим. Но въпреки всички вече внесени и предстоящи промени в доклада, основната цел на предложението остава подкрепа за структурните реформи в държавите членки и държа да подчертая, че по никакъв начин идеята ни не е Европейската комисия да, да налага или да диктува каквото и е било на държавите членки. Напълно се спазват остават правомощите на държавите членки, а именно да осъществява структурни реформи, такава си остава идеята. Целта на тази програма е да дадем възможност на държавите членки, които искат да получат финансова подкрепа за осъществяване на част от тези реформи. Така че принципа на субсидиарност е напълно за, тъй като държавите членки могат да предложат пакет за реформи инвестиции и само пакет за реформи. Целта е да насърчим реформите, които ще отговарят на предизвикателствата установени в рамките на Европейския семестър. Както знаете, Европейския семестър не се свежда само до либерализация и намаляване на социалните права. Напротив, целта на Европейският семестър е да се вземат прави повече от социалните предизвикателства и много от специфични за всяка държава препоръки имат за цел да насочат държавите членки да намалят неравенството, да защитят най-уязвимите групи от населението. И този вид реформи също безспорно ще бъдат включени в този вид реформи. По този начин държавите членки ще са по-устойчиви и от социална и економическа гледна точка. И от тази гледна точка някои от вас спомениха първоначално предвижданото разпределение на средствата за държавите членки въз основа на а, населението. Това беше първоначално получено на Европейската комисия, но след а, а, преговор с държавите членки ще, ще да въведем и допълнителния показател БВП на глава от населението, което ни доближава до основната ни цел териториално и економическо сближаване. И последен коментар. Чисто, което става почти напълно запазена с първоначалната версия на комисията, в текст, който в момента се обсъжда в съвета, е фактът, че тази програма ще бъде по продължение на вече съществуващата програма от гледна точка на механизма за подкрепа програмата си остава напълно доброволна. Държавите членки могат да получат техническа подкрепа за реформите, но само на доброволни начала. Към момента всички държави членки, които се възползват тази възможност, са много доволни от резултатите. В момента се изготвя оценката на постигнатите резултати. Скоро ще бъде на ваше разположение. Така че да, ще разполагате с резултатите на тази оценка на въздействието. И в този контекст. Идеята, е, че властите на държавите членки ще изготвят предложението както за пакетите, така и за техническата подкрепа. И в този контекст, и в контекст на техническата подкрепа, Безспорно, някои преки или непреки бенефициари могат да се окажат местни органи самоуправление, но при всички положения заяв... заявката трябва да се подаде от държавата членка. А, на какво равнище и по какъв начин ще бъдат приобщени крайните бенефициери и заинтересованите страни зависи от държавите членки. Европейската комисия няма да залага никакви задължения в това отношение, защото това би означавало намеса в вътрешните работи на съответната държава членка. Но един от допълнителните критерии, които може да възприеме Европейската комисия за оценка на това дали е надежда или не пакета, който се предлага, е дали, има, дали ще имам реални шансове да бъдат осъществени тези реформи. Така, например, може да се направи оценка на какво равнище се, пред, се предвижда изпълнението на равнището на местните власти или на централизирано равнище и Европейската комисия може да вземе предвид, че преко засегнатите органи са част от процеса. Това може да направи Европейската комисия да включи този критерий, но повече не може да направи. Благодаря ви. Ще продължим да работим с докладчика за изготвяне на версия на документа документа. Благодаря ви и отново дам думата на докладчика ни, но ще ви а, споделя, че разполагате само с 3 минути. Благодаря, господин председател. Трума ми се, че изказването на представител Бесната комисия разясни някои важни аспекти, а именно, че критерията за населението беше допълнена от критерията БВП на глава от населението, което е важно уточнение. И мен аз бях положително изненаден въз основа на параграф 24 се казва, че грантове могат да се отпуснат на местните власти, на непосредни организации или на други организации с седалище в тази държава или в друга държава членка. Тоест, ако даден профсъюз или местна органа само, самоуправление подаде конкретната заявка, тя може да бъде разгледана от Европейската комисия, ако е включена основната тема в програмата на държавите членка. По въпроса, че цялостната програма за Европейския съвет може да не излезе с правените препоръки или да не опитва да налага нещо на държавите членки. А и напоследък в Европейски парламент говорим преди всичко за реформа на Европейския семестър, за да се включи по-силно в него социалният е, измерение. Напоследък е, с новия зелен курс да се включи повече и аспект устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие на ООН. Така че прави всичко е възможно за да направим Европейския семестър по-балансиран и смятам, че това трябва да основната ни цел да да имаме цялостен подход във всички досиета, които са част от европейския семестър. И аз често, честно казвам, но а, имам доверие на Европейската комисия, че ще излезе с добри специфични пробуки за всяка държава. Имаме проблем, ако, ако ние тук в Европейския парламент не вярваме на Европейската комисия, ако има някакъв проблем с рамката, с която работи Европейската комисия, нека да променим нея, но ние тук трябва да имаме доверие на Европейската комисия, която е пасителка на договорите. И по въпроса за реформите, Смята, аз вече казах, че структурните реформи се ползват с лоша слава в обществата ни. Ето защо смятам, че трябва да си представим едно ново поколение реформи, които се основават на достъпа и до въз... на възможностите. И в отговор на Елена Лици, но като благодаря за коментарите, идеята за бюджетният инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Италия, например, може да поиска по този инструмент да не прави реформи, а да прави само инвестиции. Това ще бъде възможност да спосига напредът по социалните права и всичко друго, което споменах. И пак казвам, тук не говорим за никакви задължения задълженията идват в рамките на европейския, процедурата на европейския семестър. А тук става възможност на държавите членки да са с пакети от реформи и инвестиции, които да се основават на специфичните препоръки за всяка държава в рамките на европейския семестър. Още веднъж благодаря на всички ви за коментарите. Очаквам с нетърпение просто измененията и предполагам, че ще имаме много ползотворни дискусии тук нататък, за да можем да изготвим възможно най-доброто установление становище от името на комисията ЕМБО, което бъде включено в цялостното досие. Благодаря на Пъстата комисия за оказаната подкрепа и с нетърпение ще очаквам следващата възможност да ви представя по-нататъчният работа по това проекто становище. Благодаря ви. Ще спомена само, че крайният срок за внасяне изменения е 19 февруари в 12 часа на обяд. Of, and uh, consideration of amendments is 17th March. ще се разгледат на 17 марта. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 29 април а гласуването на водещата комисия ще бъде на 27 или 28 май 2020 година. Очаква се е, становище бъде прието в пленарната зала през месец юни. Още веднъж ви благодаря за тази отлична дискусия. И сега минаваме към точка 6. Приветствам най-сърдечно с добре дошъл нашият докладчик. I will switch to the Czech language also. И ако нямате нищо против, ще мина на чешки най-напред. Струва ми се, че ще имате нужда от превод, защото имам няколко коментара от името на нашата парламентарна комисия. Е приправа обецних покинов. И така, следващата точка от дневния ред е подготовка на водните насоки за проекта бюджет за 2021 година. Най-напред държа да приветствам с добре дошъл сред нас господин Лорио Туру. Надявам се, поне до някъде да успях правилно да произнеса името ви. Упражнявах се много и се надявах и се надявам добре да го произнесох на френски. Много се радвам, че можете че, да вземете е, участие в нещо ни заседание, за да обсъдим заедно приоритетите си. Преди да ви дам думата, бих искал да се възползвам от тази възможност да кажа няколко думи за бюджетната процедура и да изкажа безпокойствата си в качеството си на заместник председател на комисията по заедост. В миналото становищата и приоритетите на парламентарните комисии, които излизат само с становища към комисията по бюджети, оказаха доста ограни... само ограничено влияние върху окончателното становище на комисията по бюджети. Защо се радвам, че методът на работа се промени и че комисията по бюджети много по-рано започва с сътрудничество с останалите парламентарни комисии още на етапа на ръководните насоки. За сега не мога да кажа дали промяната в метода на работа ще даде повече възможност нашите приоритети да бъдат включени в крайният резултат, но винаги съм бил оптимист, оптимист съм и в този случай. Още веднъж много благодаря на Комисията по бюджети за тази промяна в подхода. Другата ми моба е по-скоро от процедурно естество, а именно възможността отново да се внасят изменения за гласуването в пленарната зала. Става дума за измененията, които са били отхвърлени от комисията по бюджети. Това е допустимо съгласно член 96 параграф 4 от правилника за дейността на Европейския парламент, но тази възможност за сега е само на теория. На практика тя предполага преминаването през доста тежка процедура по време на гласуването в парламентарните комисии. А именно трябва да уточним кои изменения ще бъдат внесени отново за гласуването в пленарна зала, ако бъдат отхвърлени в комисията по бюджети. Едно с това обаче знам какви са резултатите. Всяка година тези изменения се отхвърлят и в пленарната зала. Може би ще ни кажете, че логиката на бюджетната на комисията по бюджети е, че трябва да се приемат само пилотните проекти, и то само тези, които попадат в категория А и Б. За съжаление, обаче, оценката на Европейската комисия не винаги е обективна и справедлива. И когато смятаме, че има слабости при оценките на Европейската комисия, трябва да можем да действаме било то на етап на процедурата на в комисията по бюджети или при гласуването в пленарната зала. Каква е целта на, на тази теоретична възможност да внасяме тези изменения? Защо да пилеем и време, и средства? Как можем да подобрим тази процедура? Ако не можем да направим, дали изобщо да не отменим тази възможност? Защо пилотните проекти и предвидените дейности, които вече се а, изпълняват да не бъдат автоматично подновени след първата година. Както виждате, имаме много въпроси и бих бихме искали те да бъдат изяснени. Обетен съм, че останалите парламентарни комисии ще имат подобни въпроси. Бих искал да се възползвам от вашето присъствие, господин Лоритору, за да се спра на някои от безпокойствата ни. Именно това направих и сега ви давам думата. Но преди това държа, държа да отбележа, че всички Исках всъщност да набрачка тези коментари преди ви дам думата. Заповядайте. Dziękuję Thomas, merci beaucoup. Euh, la route euro, c'est un nom compliqué même pour des Français. Donc merci beaucoup à la commission emploi de m'accueillir. Много благодаря на комисията по заетост, че ме е поканила а, съм член на комисията по заетост и социални въпроси, но комисията по бюджети ме помоли да бъде генерален докладчик по този въпрос. Е, това е доста много работа трябваше да се свърши, за да може да се е, свърши и трябваше в Берлин да хода, за да може да се приключат преговорите там е, с нашите колеги от социалистите. Също трябваше да работя, така че не съм особено активен член, но трябваше да действам непрекъснато по темата за борба с бедността. Но днес не съм тук, за да ви представя основните линии, но също да отговоря на вашите тревоги, които вие изложихте. как, какъв е проекта за бюджет, който беше предложен тук? Шарл Мишел организира среща през февруари и бюджета, който беше предложен е много слаб само с 4% от БВП, нещо това не е достатъчно, не можем да напреднем нито по социалните права, нито за климата, нито по другите теми, които считаме за важни. Нашата група вече реагира отрицателно и аз ви благодаря, че ви предложихте нещата за 6 месеца, които съм работил от 1 милиард и 900 милиона повече са необходими, а и петте политически групи бяха единни по този въпрос. Обаче започнахме общата си работа едва през септември и имахме възможност заедно да помислим още защото преговорите са много сложни. Аз съм значи, генерален докладчик за бюджета за 2021 година, но ние трябва да преговорим същевременно и за многогодишната финансова рамка. И срещите ми в Берлин показаха, че трябва едновременно да мислим и за многогодишната финансова рамка, като нашата обща работа. Аз съм тук, за да се опитам да намеря и подкрепа съюзници, за да може да се аргументираме, да направим конкретни предложения, както за многогодишна финансова рамка. Но това може да стане, като знаеме за всяка страна какви са нейните нужди, за да може да убедим нейните ръководители на съответните страни да ни помогнат. ще помогна с двата приоритета за бюджета 2001 година климата от една страна и заетостта и социалния стълб от друга страна. На среща в Бамако а, а, страните в Сахел видях неща, които не са виждани до сега. Значи такава суша никога не е имало в, в Сахел, в Африканския Сахел. И а, климата ще а, а, доведе до много повече жертви от каквото е да било друго. Е, вчера е, имах възможност, която бях в САЩ. Е, видях графиката, която показва въглеродният диоксид в атмосферата. Виждам как той непрекъснато се увеличава. От 60-те години той се увеличи само с 0,8 единици всяка година. Това е много много повече, отколкото сме очаквали. Въпреки всички срещи на върха по въпроса на климата, въпреки всичко, което се прави, въпросът все още остава нерешен. Ние сме в един порочен кръг се намираме. Виждаме какво стана в Австралия, виждаме какво е положението в атмосферата и нещата стават все по-сериозни. Последната среща на върха по въпроса на климата ни даде надежда. Много от, от нас си казват, ако Европа успее да направи това, това би било чудесно. Включително и Япония, ако бъде привлечена, може би и САЩ ще се присъединят. Но Европа, разбира се, не може да финансира сама тези усилия. а, с моя приятел Никола Шмидт, говорих преди две седмици. А, значи, по този начин ще може да а, с а, зелената сделка да създадем 5 милиона нови работни места. А, това е нещо съвсем конкретно. А, в, в, в, в моето село в Пиренеите, в Варшава и другаде а, а, а, трябва да, да, да помислим за изолацията на жилищата, на училищата в фермата, в която живея, ние сме четири възрастни хора и произвеждаме повече химически вещества. Значи, когато помислим за земетелието, ще, ще може да защитим и работните места, да решим и други проблеми, но са необходими много големи инвестиции. Не може да искаме всяко семейство само да плаща, за да осигури изолация на жилището си. А, значи всичко това трябва да се предвиди в бюджета. Госпожа фон дер Лайен се позова на един цитат от Кеннеди значи, е, по негово време бюджета на НАСА беше увеличен 15 пъти. Значи, не трябва да си скубаме косите и да смятаме само 0,7 от БВП, че може да а, реши проблемите. А, значи, а, 400 000 работни места а, а, а, могат да бъдат създадени. Или пък а, новия курс на Рузвелт. Добре, хубаво е да се позоваваме на него. А, обаче, а, а, за 3 месеца Рузвелт предложи и преложи 15 реформи за три месеца и федералният бюджет трябваше да се утруи. Защото се направи, взеха необходимите данъчни фискални мерки и това се отнасяше до 1 милион американци. И именно по този начин комисията по бюджети може да работи, като се позовава на това, което е направено и от Кенеди и от Рузвел. За какво става дума? Няма достатъчно финансиране в момента. Това е първият, първата опасност, пред която сме изправени. Значи в момента няма достатъчно свежи пари. бюджета, както, е беше представен от Шал Мишел, не отговаря на тези изисквания. Значи имаме необходимите 5 милиарда за справедлив преход. Обаче 5 милиарда не са много. И то няма свежи пари. Значи, това беше първия риск. Недостатъчно финансиране. Втората опасност е новата, ако има нова финансова криза. И повечето економисти смятат, че подобна криза ни чака през някои, след някоя друга година, една-две години. И ние, и като Комисия по заедостта, и като Европейски парламент, трябва да вземем това предвид. А, с 2530 милиарда долара се увеличава дългът на САЩ. Това е нещо, което изобщо е невиждано до сега. Значи, повечето економисти а, а, мислят, че тази година ще избухне следващата финансова криза или най-късно до година. Повечето економисти смятат обаче, че сега това не може да продължи така. Двата мотора на, на, на економиката, е, САЩ и Китай, е, са в едно много странно състояние на нещата. И това е, ще доведе до милиони безработни, не само в САЩ, но също така и в Китай. Ако криза настъпи в Китай, в Съединените щати, това ще засегне всички ни. И госпожа фон дер Лайен говореше за това, че е необходимо да обърне внимание на социалните права и това е също така едно един от приоритетите на Европейската комисия. Особено като се има предвид опасността от финансова криза. Ако милиони безработни, до милиони безработни доведе една а, нова криза. Виждаме в Германия какво стана. Спомена го и госпожа Вандерлайн. Намаляват работното време в Германия. Необходима е начин новаторска система. И когато гласуваме за един годишен бюджет, трябва да имаме някаква сигурност за работните места, да създадем сигурност за работните места и това да бъде отразено в бюджета. Нещо сега, което засяга и вашата комисия по заетостта. Виждаме, значи, каква е кризата, виждаме увеличаването на дългът, държавния дълг на Съединените щати. Знаеме, през 80-те години нямаше нужда от подобен дълг. А защо е такова положението? Става дума за социалните правила. Още преди Рузвелт и другите, преди Бретън Вудс, имаше текст прият в Филаделфия. Не може да има траен мир без социална справедливост. И в всяка страна и в световната търговия са необходими социални правила върху минималната заплата, върху другите социални правила, които са необходими, защото ако не се държа, държи сметка за социалните правила, няма да стигнем до никъде. От 80-те години насам всички тези като че ли неща минаха, бяха забравени, останаха в миналото. А, и а, а, започна да се увеличава дълга, както а, а, публичния, така и частния дълг. Мисля, че можем да покажем, че през последните 30 а, години обаче това не попрече на конкуренцията, не попрече на благосъстоянието. Нямахме а, а, социални кризи, големи, нямахме финансови кризи, големи, защото държахме на социалните правила. Но има хора, които страдат ежедневно. Всички тези причини, смятам, че бюджета за 2021 и многогодишна финансова рамка имат два приоритета. Първо, недостатъчно финансиране за жилища, за економическа и климатична сигурност и така нататък. И нещо, което засяга и вашата комисия много, защото смятам, че не можем да решим тези проблеми, ако нямаме достатъчна сигурност в заетостта, Знам, че се работи по този въпрос, но трябва да можем още тази година до месец октомври да стигнем до споразумение. Шал Мишел иска това споразумение да бъде постигнато още през феврари, но никой не вярва, че това ще бъде постигнато. значи трябва да се да започнем изслушванията по отношение на собствените ресурси, да деблокираме преговорите. Знаем, че нито Германия, нито Польша, нито Унгария, нито Франция ще дадат под още допълнителен милиард. Трябва, значи, комисията а, по бюджети да помисли и за собствените приходоисточници, за да може да имаме социална и фискална справедливост, да имаме справедливост за младите. И а, а, това се отнася както до вашата комисия защитата на работните места, отнася се и до комисията, която се занимава с околната среда. Това засяга и транспорта, и, и висшето образование, и още много други среди. Сега, имам ли още време? Още 5 минути имам? Имам ли още 5 минути? Три. Три минути. А, вие говорите френски, така ли? Пита оратора, председателя. Така, комисията а, а, а, нещо, което е много важно за, за, за всички ни. Има 10 хиляди малки, малки села във Франция, които се нуждаят от финансиране. Не само големите градове се нуждаят от финансиране. Бях в Гренобъл и един господин там ми каза, искам да има изолация в жилището ми. Е, и е, след като жилището ми беше изолирано, 800 евро печеля всяка година, спестявам ги от разходите за отопление. Значи, стотици евро могат да бъдат спестени от много по-бързо ще може да се инсталира тази изолация, ако имаме европейско финансиране за тази цел. Значи това е свързано и с социалната а, справедливост, и с а, борбата срещу климатичните изменения. Как да финансираме всичко това? Европейската комисия в своя документ от 14 януари а, всяка година отделя между 260 и 530 милиарда за земеделието. Значи, сега още около 6 милиарда, 16 милиарда могат да бъдат добавени за тази цел. Значи, трябва да посветим конкрет, да видим конкретно във всеки случай какво става и какво не става, кое дава възможност за откриване на нови работни места и кои не. Няма никакво магическо решение за това финансиране. Трябва да се борим за по... вече средства в бюджета. Е, във всички случаи не трябва да засяга това най-уязвимите. 30% от французите и от поляците фактически не могат да економисат и едно евро при сегашното състояние на нещата. и значи, по отношение на още две неща. По, по отношение на климата са необходими около 16 милиарда всяка година. и, и, и, това, което е шокиращо, е, че Централната европейска банка ще даде 240 нови милиарда за една година. Нови средства. Значи, трябва и в комисията по бюджети да помислиме за економии. Има 100 милиарда, които са Централната европейска банка предлага всеки месец. И тези е, е, средства трябва да отидат не за спекулация, за създаване на нов, нови работни места, да бъдат така свежите пари, от които се нуждаем. А, а банката, която се, е, средствата, които са за климата, а, трябва също да получат от тези пари. Значи, необходими са ни нови решения, по-голям европейски бюджет. За това са необходими а, собствени средства, данък е, върху транзакциите, данък върху пластмасите, редица други фискални мерки. Но е, това е една от целите на Комисията по бюджет трябва да бъде подпомагана борбата с избягването на данъчното излагане и данъчните измами. 45% са необходими, а само 19% е това, което фактически е получено. Значи, приходите са нещо хубаво. Обаче трябва да видим къде отива печалбата. Дали отива за инвестиции за бъдещето или дали помага на реалната економика. Защото ако имаме печалби, което не отива нито за един от тези, една от тези цели, тогава сме изправени пред много сериозен проблем. Значи, трябва да намалим двойно данъка върху печалбата, казват някои. Обаче, Флорида, Тексас, други щати намалиха своя данък. И а, а, а, сега ще бъде въведен федерален данък върху печалбата. А, значи това не е удивително. Една а, такава страна като САЩ а, а, а, е приела 38% федерален данък има, значи в, в САЩ 38% върху печалбата, ние слезахме до 19% данък върху печалбата. Значи една от а, а, насоките, по които трябва да работи в комисията бюджети, това е данъкът върху печалбата. Не трябва да се засягат малките занечи и малките предприятия, но за да имаме собствени приходоисточници и по-амбициозен бюджет, трябва да помислим и за това. Значи, един по-голям бюджет може да ни помогне, значи, разходите да бъдат намалени два пъти и за, и за предприятията, за семействата и за местните власти. И а, необходимо ни а, директива 20 години всички жилища да бъдат а, надежно изолирани. А, ще ви представя допълнителни документи, тъй като не можах да се спра на всичко с важни въпроси. Благодаря за чудесното ви изложение. А сега аз преминавам на чешки и давам е, по един по един думата на докладчиците в сянка. Нямаме достатъчно време да засегнем всички въпроси. Ще ви помоля да бъдете колкото може по-кратки. Ще имаме възможност да разговаряме е, за бюджета. А, обаче сега искаме това да стане главно от гледна точка на а, комисията по заетостта. Искам да направя няколко коментара. На първо място, ресурсите за изплащане през 2020 година. Те ще бъдат съсредоточени в финализиране на програмите от 2014 до 2020. А, това не бива да бъде препятствие за а, поставянето на начало на нови програми и не бива да бъде за сметка на Европейския социален фонд. Това вече се е случвало в а, миналото. Искам да а, наблегна на а, възможността да се ползват и други инструменти, като например Фонда за глобализация и други, които вие споменахте в вашата презентация. Искам също така да отворя думата за подготвителните действия. Те на Примависта не изискват голям бюджет, но са готвени с голяма грижа и внимание и са чудесен начин да се намерят иновативни решения на някои проблеми. В миналото сме виждали много случаи, които можем да дадем за пример и които а, се превръщат в ключов инструмент а, за политики, а, който се използва от комисията. Тоест, тези действия са а, подготвителни действия и пилотните проекти са много важни. И ние искаме те да бъдат оценявани а, действително на а, базата на истинската им а, стойност от страна на Европейската а, комисия а, и Комисията по бюджет. Искам да спомена един конкретен а, пилотен а, проект, който, по който работихме миналата година заедно с а, Петър Полак. Ставаше дума за социално жилищно настаняване за ромската общност. Европейската комисия много се интересуваше от това да бъде приложен въпросния пилотен проект, но а, комисията по бюджет намали бюджета на половина, което направи неговото, а, неговата реализация на практика невъзможна. Наложи се да а, го проведем в една държава членка вместо в три, както искахме. Искахме тази година да се опитаме да прокараме а, този пилотен проект отново. Надяваме се този път да е успешен. Допълнително А, има и други въпроси, които да обсъдим, но може би на по-късен етап. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, на социалистите и а, демократите. Господин Анчо, надявам се, че не, не, не а, се провалих напълно в произнасянето на това име. А, надяваме се да чуем какво имате да кажете. Благодаря. А, имаме няколко приоритета. Наистина се притесняваме за справедливия преход, за новите а, средства. Радваме се за а, фокуса върху а, справедливия преход и нуждата от социални политики, нуждата от план Б. Настояваме на прилагане на Европейския стълб за социалните права, както се ангажира вече комисията. Това ще изисква съответните средства, особено за гаранцията за децата на европейско ниво. В МФР се надяваме да бъдат отразени и преговорите за социалния фонд плюс. Надяваме се многогодишната финансова рамка да е амбициозна, да бъде приета на време, да а, има силен а, бюджет за социалния фонд и да не се а, отнемат а, средства от уязвимите групи, включени в Европейския социален фонд плюс, където така или иначе а, средствата са ограничени. Искаме да изразим също така и притеснение по отношение на някои внесени изменения, които не се приемат и не, не биват прегърнати. Благодаря, много конкретен бяхте. А сега а, самия Рафаела има думата. Yes, thank you, chair. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. В графика беше особено напрегнат, но пък смятам, че успяхме да излезем с нашите възгледи по тази така важна тема. Няколко изменения бяха предложени от групата на Обнови Европа, като фокуса в тях е да се подчертае значението на приобщаваща Европа. Т.е. трябва да гарантираме, че се насърчава приобщаването. Това е основата, на която стъпваме и а, това трябва да мислим, когато разглеждаме бюджета. С такава а, гледна точка подходихме. Някои от нашите предложения, за които искам да спомена, а, това са а, измененията за а, приобщаваща Европа, за а, равен и приобщаващ достъп до пазара за мъже и жени. Искам да спомена също така предложенията, които касаят децата, заплашени от риск или социално изключване и това а, да им се дадат а, съответните права. много често пренебрегваме и значението на средствата за, а, за морските територии. Трябва също така да помислим за реални средства, които а, можем да предложим а, с цел борба с, с измененията на климата защото всички трябва да са в състояние да участват в този преход. В Обнови Европа се опитахме да помислим как можем да придадем повече стойност на тези средства и как може този бюджет да бъде по-приобщаващ и да включва наистина всички в Европа. Благодаря. Не виждам тук никой от групата идентичност и демокрация, а Кира Мария Петерхаус я няма. Затова давам думата на колегата Сандра Перейра. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Все още се работи по МФР и сега е момента да защитим бюджета там, където той касае нашата работа, териториалното сближаване и разбира се, социалното сближаване, което ни интересува най-силно. Не можем да пренебрегнем бедните и да ги оставим извън това уравнение. Някои от измененията, които сме внесли, целят именно а, това. Те касаят а, жилищното настаняване. То е изключително важно за нас. Смятаме, че това, което не чухме в презентацията на колегите от Eurofound – за работещите заплашени от бедност касае несигурните работни места. А, също така а, смятаме, че трябва да се помисли за адекватно равнище на заплащане. Заплашените от бедност сред работниците са често жени, работници в селското стопанство, хора в несигурно положение – те са изключително е, уязвими и трябва да се погрижим за тях, особено а, при положение, че настъпва криза. Не можем да а, приемем а, вариант, при който не се подкрепя социалното сближаване и приобщаване, а, а със сметка на това да се увеличават разходите за а, отбраната, да речем. Комисия. Благодаря. Сега ще се обърна към комисията и ще им дам думата.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 благодаря, господин председател. Първо, как можем да избегнем кризата с плащането? под сме 100 84,9 милиарда за 2020 година, така че Европейската комисия в момента се притеснява по-малко от, възможно, от опасността от гриза за Значи поминахме от системата да N плюс 2 на N плюс 3, но все пак оставаме бдителни и е много важно да набреднем и по правното основание. Много е важно да можем да започнем с новите проекти. Не бива Европейски социален фонд и е, фондовете на политиката за сближаване да бъдат засегнати. Така че документът е доста сбит. Е, много е фрустриращо това, защото не можем да включим всички важни ръководни насоки. Прав сте и за пилотните проекти. Често това са иновативни проекти, които могат да водят до появата на нови ви европейски политики, но те са възможно също така да гарантираме, че европейските парламенти не предлагат прекалено много. Аз съм нов депутат и не нося вина за всички грешки допускани в миналото, но колегите от комисията бюджета ми казаха, че понякога трябваше да се взимат неприятни решения, защото депутатите често са предлагали прекалено много пилотни проекти или притомни дейности, за да се харесат на дадена на НПО и или на своите избиратели. Така че моят съвет към вас е представе, не, представе, не поставите прекалено голям а, брой пилотни проекти в фитонидерни, според са поставете няколко, но нека да са добре основани тези, които най-много са ви на сърце аз представлявам днес тук комисията по бюджет и искам да ви уверя, че наистина искаме да работим заедно с вас и искаме Европейският парламент има възможно най-единна позиция. В отговор на това, което каза Марк Анжел, отказваме да има бюджет, в който да взимаме от едни, за да дадем на други. Не искаме да се взимат пари от политиката за сближаване, за да даде 1 милиард на политиката за климата. Десет държави членки се обединиха в подкрепа на фондовете от политиката за сближаване. Не казваме, че нищо не може да се промени, но не може Европа да вземе средства за климата от политика на сближаване или от ОСП. Увеличава се броят на, на ежедневно се увеличава броя на френски фермери, които са докарани до самоубийство, защото не могат вече да издържат със съдебността си, така че трябва да се подкрепят тези хора. Целта на фермерите в Италия, във Франция или в Румъния са да вършат работата, която обичат и да могат да живеят от нея. Благодаря с квотите за млякото, например, в 20 години цените бяха коректни и производителите нямаха нужда от подкрепа, защото можеха да живеят от работата си, освен в планинските региони. Но през 2005 година някой реши да унищожи този инструмент за регулиране на пазара, вместо той да бъде възмоден, например. Резултатът срина се цената на млякото или пък цената на Свеклото, например, не мога за 5 минути да преразгледам цялата политика ОСП, но трябва да преразгледаме тяхната дейност. Преди 10 години, например, много от селскостопански производители бяха климатоскептици, но сега вече се убедиха, че измененията в климата са нещо истинно, нещо реално. 30% беше загубата на реколтата от зърно и в Франция, и в Полша животновъди са принудени да закорят животните си, защото не могат да се справят с изхранването познаването им. Не може също така да се изискват от земеделските свидетели да започнат всички да започнат за, внезапно да произвеждат зърно за биогаз, например. И цял свят, целият свят ни ви гледа, наистина целият свят гледа към нас, за да види дали ще се справим с климата, но гледа към нас и за да види дали ще успеем да запазим социалният си модел. Така че по никакъв начин не бива в името на климата да се откажем от социалната си политика. И съжалявам, ако в миналото политиката на мисля, по бюджети не винаги е била а, достатъчно отворена за вашите предложения, но 60% от депутатите са нови, ако, дебатът, ако обаче общият бюджет се окаже прекалено малък, няма как да отговорим на очакванията на всички. Така че идеята преди всичко е да настояваме за нови приходоисточници. Европейския парламент вече заяви, че не иска да им, че отказва да гласува новата МФР, ако не се гласуват нови собствени ресурси, т.е. средства, които да не идват от а, държавите. Шеки това беше още преди а, зеленият пакт. А сега, като с нови зеления пакт, още една причина в повече има Европейския парламент да настоява за собствените ресурси. И тук ще се оказвам в, ли... Нали, в лично качество. Може би трябва да се намерят и ресурси извън бюджета. Нямах време да спомена бюджета ФАТКА в Съединените щати, който беше гласуван от Обама. Той изисква всички банки да, бъдат, да засилят своята прозрачност, за да могат да е, развиват своята дейност в Съединените щати. Може да въведем такава система в Европейския съюз, да е, гарантираме, че нито една банка или инвестиционен фонд не може да има дейност в Европейския съюз, ако продължава да субсидира изкопаемите голубя, например. Това пък не беше коментар от името на комисията по бюджет, беше коментар от мен лично но това е един вариант да накараме държавите членки да излязат от, от застоят, в който са преговорите там. Напълно съм гласна с колегата от Виню. Трябва да гарантираме териториално равенство, да се борим с несигурността на работното място, както каза Сандра Перейра. Не можем да се оплакваме, че на всеки, на всеки избори хората гласуват срещу Европа. Да, това се случва, защото Европа не се е, грижи за най-уязвимите, тези, които имат най-нестабилните работни места. Не може само да обвиняваме хората, че не обичат Европа, когато Европа не ги обича достатъчно, така че трябва да настояваме е, за борбата с несигурността на работното място. Никола Шмидт, ресорният комисар, доказа, че може да се стигне до нула без дългосрочна безработица. Не може да достигнем до нулева безработица, но можем да постигнем целта нулева безработица в дългосрочен план. Това доказа Никола Шмидт в Люксембург и мисля, че можем да водим една такава политика из цяла Европа, като съвсем очевидно ще намалим несигурността. На Безпълно трябва да се борим с нетипичните и недостатъчни форми на заетост. Хората, които печелят по 100-150 евро на месец, очевидно това е катастрофално за тях и за покупателната им способност. Но отново се връщам, например, с господина, с който разговарях в Гранъбъл. Той ми каза, изолирах си къщата, изолираха ми покрива и всяка година печеля 800 евро от а, разходите за отопление. Казва го не евро, евродепутат, казва го един човек с скромни доходи от а, Гренобъл и пак казвам 240 милиарда евро създава ЕЦБ годишно. Невъзможно е част тези средства да не могат да отидат за правилните цели. Така че, моля ви, разгледайте всичките си ръководни насоки, нека да ги обсъдим заедно. Те ще са правната точка за дискусите ни до месец май. Както знаете, през месец юни Европейската комисия ще ни излезе с проекто бюджет и ще започнем по-конкретно да обсъждаме темата. Благодаря ви. Thank you very much. I would like only mention... Благодаря много. Искам само да кажа, че 12 февруари 2020 беше крайният срок за внасяне на изменения. Ще се гласува в водещата комисия на 13 март, а в пленарна зала Текстът ще бъде в, през април месец. Колеги, това беше последната точка на нашия дневен ред. На 18 февруари ще е следващото ни заседание. На 20 февруари също в Брюксел. На 16 март и на 17 март от 9 до 12 и половина и от 2 до 6 и половина, също в Брюксел. Благодаря ви отново. Ако никой не ви е казал, че ви обича на Свети Валентин, то казвам ви го аз сега. Благодаря. Обичам ви за това, че прекарахте времето си този светобед с мен. Извинявам се за председателстването си. Беше ми за първи път. Надявам се да претърпя подобрение. Приятна вечер. Благодарности на а, преводачите. Благодаря на всички, които работят за комисията, на колегите, на докладчиците, на всички. Хубава вечер! Не спирайте да се усмихвате до края на деня. Всичко добро!